Vayan ocupando sus asientos. Моля, дами и господа, заемете местата си. Хетас де вото. Моля, пригответе и картите си за електронно гласуване. За мен е огромно удоволствие да ви съобщя, че сред нас е официалната делегация на религиозните водачи те са в галерията за посетители. Това са ръководители на християнски общности, предимно в Близкия изток, най-вече от Ирак и Ливан. Somos conscientes de la difícil situación que Изцяло осъзнаваме колко е сложна ситуацията в този регион – за много християнски общности, за много религиозни общности и за това бихме искали да изразим нашата подкрепа. Бихме искали да ви приветстваме от сърце